присъствието. В понеделник обикновено не е лесно, но ние сме готови. Представите ли си три часа заседание на нашата комисия? Готови ли сте? Добре. Виждам да. Отговор да. Скъпи приятели, нека пристъпим към дневния ни ред. Първа точка. Ако няма възражения, дневния ред се приема. Не чувам нито виждам какъвто и да било коментар. Пристъпваме към моите съобщения. Нямам някакви специални съобщения. И е, съответно пристъпваме към е, трета точка междинен доклад относно многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 година, позиция на парламент с оглед на постигането на споразумение. Бихме искали да обсъдим проекто становище, аз съм докладчик по този доклад, по това становище. Някои от нашите докладчици в Сянка присъстват също. Искам да ви уведомя, че разполагаме с повече от 30 минути време за обсъждане на тази точка, така че ако е необходимо е предвидено достатъчно дълго време. Разбрахме се между координаторите, докладчиците в Сянка по нашата позиция е, като е, комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Бих е, искал да подчертая три общи въпроса, поне по мое мнение. Първо, трябва да се споразумеем по ясна методология по излагането на цифри, предпочитат се цифри въз основа на базисни цени. По този начин е, сме в духа и на позицията на нашите колеги от е, бюджетната комисия. По този начин ще отправим ясно послание, ще избегнем манипулации. Ще настояваме на е, правно задължително среден, срочен преглед на многогодишната финансова рамка с съответно становище на Европейския парламент. Това са общите забележки по специфичните програми програми. Нека не забравяме, че по Хоризонт е, Европа е, нашето предложение беше 120 милиона и то продължава да въжи. EU е, Invest трябва да бъде начало в Хоризонт Европа. Това също е наше предложение, което искаме отново да подчертаем. Механизма за свързване на Европа, синергията, както е посочено в средносрочния преглед, тя е абсолютно необходима, както и допълнителни средства, е, които е, да бъдат насочени изключително в подкрепа на е, енергийния преход в многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Това е най-трудният въпрос за нас. Крайният срок за предложения за изменение е до 13 септември в 12 часа на обед. Е, някои мнения по общата позиция на нашата комисия във връзка с бюджета. Бихме искали гласуването да се проведе в нашата комисия на 9 октомври тъй като е, трябва да работим в сътрудничество с е, комисията бюджети. Нашите колеги от тази комисия, както докладчици, така и координатори, предлагат да разпишем изрично е, цифри за финансовите средства, предвидени за различните програми от 2021 до 2027 година, които ще бъдат техническо отражение на цифрите от многогодишната финансова работа рамка в позицията на парламента. И е, съответно тези цифри ще бъдат включени в е, доклада за многодишната финансова рамка или в е, междинния преглед или в обща законодателна програма за различни програми. Искам да ви кажа какво предлагат нашите колеги от комисията бюджети като намерението е първо е, да постигнем обща е, парламент, позиция на парламента е, по бюджетните средства и в последствие да работим върху законодателните предложения за специфичните програми. Аз е, е, искам е, пете докладчика по многогодишната финансова рамка от нашата комисия да реагират на бюджетните предложения. Всяко нещо е бюджетно предложение. Тоест, те да вземат отношение като докладчици по нашите бюджетни предложения. И възоснова на вашето мнение, на обратната връзка, възоснова на отговора на въпросите, е, които отправихме днес. Като докладчик от нашата комисия аз ще продължа да координирам работата по междинния доклад за многогодишната финансова рамка. Така че аз ще бъда в контакт с колегите от комисията бюджети, но и с всеки един от вас в качеството му на докладчик в сянка. Сега, бих искал да чуя мнението на представителите на различните политически групи. От името на социалистите и демократите, господин Гайер. Да. Благодаря. Да. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да ви благодаря за проекто становището, което действително е много добро и всъщност ние подкрепяме тази добра основа. Вие посочихте приоритетите, които аз лично изцяло подкрепям. Ако става въпрос за нови инициативи, то би следвало а, те да бъдат финансирани с адекватни средства и ресурси. Така че би било добре държавите членки наистина да отбележат кои инициативи за в бъдеще не са толкова важни и съответно няма смисъл да бъдат продължени. Хоризонт 2020 година всъщност е много успешна програма и това непрекъснато се повтаря от държавите членки. Ние в Германия казваме, че тази програма е визитната картичка на Европейския съюз. И тази програма създава действително добавена стойност, като подготвя е, е, е, европейската економика и наука за бъдещите предизвикателства, така че ние смятаме, че тази програма трябва да се запази. Така че, господин Бузек, споделям мнението ви, че следва да поискаме допълнителни средства към тази програма и именно за да се стигне до постоянни цени, и в нашата комисия доста време всъщност ние обсъждахме предложението на комисията, защото комисията предлага всъщност номинални цени, а не постоянни цени. така че трябва наистина да се отчете и инфлацията и така нататък. И предложението на комисията така ни се стори доста неясно. Повече средства за Хоризонт Европа трябва да бъдат поискани и е моята политическа група ще подкрепи предложението за 21 милиарда евро за следващия период на МФР и ние ще защитаваме това предложение. Затова смятаме, че е неизбежно наистина за да постигнем целите за климатичните изменения, устойчиво развитие, економическо и така нататък, за целта следва, разбира се, да се заделят повече средства. Сега, разбира се, че има разлика между научни изследвания и военни програми. Все пак съществува Европейския фонд за отбрана. Аз мятам, че трябва да се запази Хоризонт Европа и затова е важно да има политическа воля ако политиците решат, че всъщност трябва да се запази програмата за военно развитие и отбрана, то разбира се, трябва да се заделят и за тази програма допълнителни средства, но двете програми трябва да се разглеждат самостоятелно и разделно. Аз лично съм внесъл някои изменения необходимостта, като посочвам необходимостта от допълнителни средства в отделните програми, ИМФ, ИТРА и така нататък като например космическата програма, както и програмите за МПС и така нататък. Извинете, трябва да ви прекъсна с колега. Ако може просто да завършите с две-три изречения, защото малко пресрочвате времето. Ами, уважаеми господин Бузек, понякога политиката е сложно нещо и трябва така да издържим и да поговорим малко по-дълго, но а, така любезно ме помолихте да приключа експедитивно. Така че ще се спра на един важен за мен аспект борбата с климатичните изменения. И това би следвало да бъде определено като приоритет. В миналото доста сме обсъждали политически проблеми в този сектор, повече средства за възобновяеми източници и така нататък. Това е което исках да подчертая. Благодаря. Thank you very much. Uh, thank you for your remarks. Благодаря ви. Благодаря ви за забележките. Очакваме и измененията, които евентуално ще направите. Е, е, Екаре, Екаре е, е, има заместник на професор Краснодемски. Той не можа да дойде, затова господин Чесекок взима думата. Господин председател, благодаря ви за това, че ми предоставяте думата. Както е, правилно отбелязахте, аз е, замествам професор Краснодемски. Говори от негово име. Той е, не можа да присъства на заседанието днес. Бих искала да благодаря на господин Кръснодемски за проектостановището. Е, е, е, трябва да се запази бюджета за нашата комисия предвид бюджетните съкръщения. Комисия ИТРЕ играе много важна роля за да се отговори на социални потребности. Според нас това трябва да се отрази в бюджета. Първият ни коментар е свързан с е, фонда за енергийна трансформация е, в регионите, е, където се използва основно твърдо гориво и Европейския съюз трябва да предвиди средства за регионите, които полезнено извършват енергийния преход. Трябва да се постигне баланс на пазара на труда, да се запазят работните места и дори да се създадат нови работни места в тези региони. Трябва да бъдем амбициозни, когато се обсъжда новата многогодишна финансова рамка. Искам да подчертая, че трябва да се спрем и на въпросите свързани с енергийната сигурност, до толкова доколкото тези въпроси не са свързани е, в е, е, механизма за свързване на Европа трябва да се предвидят средства за газова инфраструктура, особено като си имат предвид бъдещите допълнителни бюджетни съкръщения. Искам да се спра и на трансфера на средства между различните фондове. Това може да се направи от държавните членки. Въпреки това, ние приветстваме регламента, по силата на който се предвиждат общи правила. Според нас този инструмент не трябва да се използва за съкръщение на националните средства. Председателя, благодаря. Благодаря на представителя на докладчика в Сянка. Сега давам думата на госпожа Иринг от името на либералите. Благодаря, господин председател. Либералите смятат, че трябва да настояваме за 120 милиона евро е, за е, е, програмите по ИТРЕ, защото иновациите са много важни, за да бъдем конкурентоспособни в света. Трябва да гарантираме и достатъчно работни места за нашите съграждани. Трябва да имаме предвид средствата по многогодишната финансова рамка, съкръщенията. Не трябва да говорим само за енергетика и промени в климата. Трябва да имаме по-широк е, гледна точка, защото има и други области, които са много важни за народите от Европейския съюз. Политическите решения трябва да бъдат взимани за отделните фондове, а не за многогодишната финансова рамка като цяло. Специфичните предизвикателства са за конкретен бюджет е, има налични средства и от структурните фондове, от регионалните фондове. Това е което имах да ви кажа. Благодаря. Much, Председателя, благодаря. Госпожа Сакулафа, която е представител на НГУЕ. Благодаря, господин председател. Най-напред е, искам да благодаря за доклада. Аз мисля, че становището върви в правилна посока. Искам да заявя, че ние сме е, готови да потърсим компромис. не искаме е, да изпадаме в е, трудни преговори с всички тук в Европейския парламент. Искаме да сме сигурни, че преговорите ще приключат бързо и че е, няма да се върви отгоре надолу. С други думи, няма да има занижаване. Искаме в следващата многогодишна финансова рамка Европейския парламент да отправи е, правилен сигнал. Ние смятаме, че е, инвестициите е, и възможността да се действа не биха могли да бъдат гарантирани, ако настоящата многогодишна финансова рамка не се основава на брутния вътрешен продукт на всяка държава членка. Е, защото колкото по-голям е бюджета, толкова по-ефективен може да бъде Европейския съюз в постигането на целите си. Е, е, второ въпрос, на който искам да се спра, че Европейския парламент като демократично избран орган трябва да изиграе своята роля за изпълнението на бюджета съобразно същински преговори. Ако не е така, може да се засили демократичния дефицит, критичния демократичен дефицит. Тоест, трябва да се прецени ефективността на програмата от 2021 от 2027 година. Да не бъде от януари 2023 година. Трябва да има задължителни изисквания за отчетност от страна на Европейската комисия. И в заключение искам да кажа, че ние, представители на е, настояваме за това всяка политика да бъде преценявана и одобрявана, това да бъде политика, която да бъде в полза на гражданите. Е, трябва инвестициите да попълват празнотите, е, създадени от националните правителства, за да се насърчи синергията далеч от е, неолибералната политика и катастрофилната програма е, за бюджетни съкръщения в целия Европейски съюз. Стигам е, до края, господин председател. Ще подкрепим граждански мирни цели. Това е Европейски съюз, за който мечтаем. Ще направим и предложения за изменения. Председателя, благодаря госпожо за вашите забележки и мнения. Следващи изказващ Много ви благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да кажа, че напълно подкрепям вашия доклад и ви поздравявам, с изключение на а, една точка. 502 милиона Нуждаем се от повече. Ще ви кажа защо. Към момента проекта влиза в една по-скоро опасна фаза. Имам предвид а, за а, разглобяването и демонтирането на а, чернобилски реактори и подобни реактори. Това е много сложна задача. Аз разполагам с изчисления, ама това не е няма смисъл да ви ги давам. Преди 20 години аз много обстойно се занимавах с този реактор. Е, познавам го тогава, комисаря беше Ванденбрук. Така че наистина ви уверявам, че това е много опасна задача. Наистина тази програма трябва поетапно да се реализира. Скъпи колеги, така е. Ние очакваме обаче вашите изменения. Те са много важни. Нали ще ги внесете? Разбира се, че е, не мога да ви обещая, че всичко, което вие предлагате, ще го включим в е, доклада. Но очакваме измененията ви. Пол Рубик е следния а, е, оратор. Ще изчакаме няколко секунди, разбира се. Няма проблем. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Естествено, че парите са важен въпрос. Паскал Лами изготви и неговия екип, разбира се, изготвиха много важен доклад, като предлага три варианта. Първо, да се продължи както до момента или 50% от бюджета да се увеличи или до известна степен, но всъщност най-добрият вариант е да се отвои бюджета спрямо БВП, това, което означава 160 милиарда, за да постигнем действително добри резултати. Така че подкрепям колегата Ника и се нуждаем най-малко от а, някаква червена линия, поне 120 милиарда. Естествено, колкото повече, толкова по-добре, но е важно наистина бързо да се работи, да се постигне решение и да се сложи, определи червена линия 120 милиарда. Така че е важно да говорим с колегите от комисията по бюджета или експерти, военни и така нататък. Естествено, че може да се добавят средства. Но моля ви да не се отклоняваме от 120 милиарда. Да, благодаря ви. А сега се обръщам към Европейската комисия, нейния представител. Uh, Има ли някой, който представлява комисията? Благодаря, господин председател. Ние всъщност е, слушаме и очакваме доклада. Да, добре, благодаря ви. Благодаря ви, че сте тук сред нас. Колеги, наистина подкрепя, благодаря за вашата цялостна подкрепа. Разбира се, че ще отразя тези съществени точки, които вие предлагате. Ще ги обсъдим. Както казах, ще гласуваме на 9 октомври. И четвъртък тази седмица е крайния срок за внасяне на изменения. И ще работим разбира се, гъвкаво. Ще преценим какво комисията ИТРЕ ще може да подкрепи. Ще разгледаме конкретните предложения. Внесени преди известно време. Така. Благодаря ви, а сега нека да преминем към четвърта точка. Както знаете, това е изключително важна точка. Не само за нашата комисия, но и за Европейския парламент и за Европейския съюз като цяло и държавите членки. Става въпрос за предложение за регламент на парламента и на съвета за създаване на рамкова програма за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа и за определене на нейните правила за участие и разпространение на резултатите. Колегата Даника е докладчик Сега съвместно ще разгледаме тази точка с пета точка. А именно предложение за решение на Европейския парламент и на съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на рамковата програма за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа, като докладчик тук е колегата Кристиан Елер. Разбира се, за нас това е обичайна отговорност, когато става въпрос за рамкови програми. Нашата комисия е водеща по двете досиета. И за изготвяне на предложенията и мога да ви уверя, че двамата докладчици изгод... положиха огромни усилия, за да подготвят проекто документите, докладите в най-кратки срокове. Може би помните, само преди няколко е, така, месеца, т.е. преди лятната вакансия, всъщност е, колегите изготвиха докладите, за да можем да ги приемем в рамките на този мандат. И разбира се, имате предвид, че трябва работата да бъде финализирана и с превода ще преди вакант, зимните празници. Срокът за измененията е 6, беше за 6 септември. Сега ще проведем обмен на мнения. И като идеята е докладчиците по-подробно да представят позициите си и съответно да обсъдят с другите членове а, внесените изменения по доклада. Знаете, че може вече сте видяли, че над 3000 са измененията и това е много типично за нашата комисия. И е важно, разбира се, до декември да декември-януари да запазим тази тема в дневния ред, за да приключим максимално скоро. Много важно е това. И разбира се, през януари и февруари да започнат преговорите, даже ако още по-добре е през през декември. Това ще бъде първото предложение, което ще се а, обсъжда през декември. И се надявам наистина да постигнем добри резултати. А сега, да, Ника, нашия първи докладчик има думата. Благодаря, господин председател. Да, вие правилно отбелязахте, че е, е, не беше никак лесна задачата да се изготви е, проект от доклада. През последните няколко месеца положихме много усилия. Обаче се радвам, че с помощта на комисията преминахме различните етапи и искам да благодаря на господин Монета, както и на генералния директор – с които ние се срещнахме на една от конференциите, организирани в Букурещ. Разгледахме максимален брой изменения и това, което беше казано, че става въпрос само за изменения. Програмата трябва да бъде опростена максимално много и да се улесни достъпа за участие. Е, ще се запази същата структура, както Хоризонт 2020, е, а именно три стълба. Е, и разбира се, трябва да бъде подобрено описанието. Например, втория стълб а, а, говори за мисии, но текстът е много неясен и об, твърде общ. Същото въжи и за трети стълб. Що се отнася до Европейския съвет за иновации, това е нова идея но се нуждаем от по-добро описание на дейностите на този съвет. Защото за този съвет ще бъдат заделени сериозни средства от бюджета. Повечето заинтересовани страни именно а, направиха предложения, които ние съответно ще включим в доклада. Що се отнася до данните за Хоризонт 2020, повече от 530 кандидатури е, е имало и е, от е, много страни, повече от 100 страни. И искам да благодаря за подкрепата на докладчиците в Сянка, на всички асистенти, които наистина много помагат за това да отразим максимален брой идеи, предложения, които ще бъдат подкрепени на ниво Европейски парламент. И се надявам по този начин да откликнем на изискванията. 520 милиарда са, ще бъдат заделени и това ние предлагаме всъщност. Като идеята е да бъдат финансирани най-различни всички етапи на научни изследвания, фундаментални изследвания, международни партньорства. Нуждаем се от повече яснота. А що се отнася до принципа на взаимност, той би следвало да се прилага там, където е възможно. Предлагаме ясни правила за интелектуална собственост, научните изследвания, развойната дейност, разбира се, са пряко свързани с интелектуалната собственост. За целта се нуждаем от ясни правила. Така че да предадем нужната стойност на европейските научни изследвания. Много от програмите и проектите се нуждаят от, именно от консултации за тази цел, за опазване и защитаване на интелектуалната собственост. Сега, що се отнася до е, разпределението на е, научните проекти и тяхното разпространение, то е, трябва, разбира се, също да се разгледа внимателно този въпрос, а именно за е, това наистина те правилно да бъдат е, предоставени за е, търговска, търговско ползване в Европейския съюз. Това е нова тема, но идеята е всъщност също така да бъдат създадени синергии между различните фондове. Това е много важен въпрос, защото по този начин могат да бъдат обвързани и съчетавани различните финансови инструменти на ниво S. Както казах, важно е опростяване на правилата и разбира се да се заложи критерия за високи научни постижения. Освен това, искам да кажа, че приветстваме въвеждането на идеята за мисии, но те трябва да бъдат ясно описани. Съществено е за нас парламента също да участва в създаването на тези мисии. Следваща тема. Еднакво заплащане за е, еднаква работа, еднакво третиране, еднакво възнаграждение. Аз е, лично а, категорично подкрепям а, това предложение и трябва да бъде въведен общ алгоритъм за изчисляване на заплатите. Т.е. трябва да има една таблица, която а, да служи като оценка за работата на а, съответните научни програми. Без значение какъв происход е научния работник. Тази, разбира се, обща схема може да обхваща и критерии като професионален опит и така нататък. Важно е да се изготвят също така и анонимни оценки, извършвани от независими експерти. За целта е важно заинтересованите страни и бенефициерите да имат доверие в тази програма. Както казах, ние подкрепяме идеята за анонимни оценки. Освен това, предлагаме опростяване в рамковата програма. На два етапа вътрешно счетоводяване, взаимни одите, одите и спазване на международните счетоводни стандарти. За да може Европейския съюз да увеличи своя потенциал в научно-развойната дейност, то трябва да бъдат запълнени пропуските и, различията между, и преодоляни различията между държавите членки. Става въпрос за 87,3%, 84% в новите държави членки и мисля, че това е показателно. На следващото място а, а, посочваме аспекта за това как да увели... привличаме повече научни работници и учени. И това, разбира се, ще зависи от проектите. А също така би следвало а, да се предлагат а, финансови стимули за а, дружества от трети страни, както и учени от такива страни. Разбира се, не бива да се забравя и Брексит, обаче в рамковата програма няма нито един параграф, в който се споменава Обединеното кралство. Все още Обединеното кралство е една от 28-те държави членки и в хода на преговорите, разбира се, трябва да се включи по някакъв начин а, ролята на Обединеното кралство за бъдеще. За съжаление, това не се опоменава под никаква форма в доклада. Член 12 опоменава Обединеното кралство, но а, там се опоменават също така Нова Зеландия и а, Канада. Това е като цяло, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги, както и на комисията, които ни помогнаха с кратко време да се справим с тази трудна задача. Благодаря ви, колеги. А сега. Извинете. Извинете, е, Кристиан Елер сега ще получи думата като докладчик по специфичната програма за осъществяване на Хоризонт Европа. Благодаря ви. Аз искам да започна с един процедурен въпрос. Сега, всъщност, в началото на лятото съвета постави под въпрос процедурата по съвместно взимане на решения все пак става въпрос за две законодателни предложения. Основния акт, както и специфичната, по специфичната програма, по-скоро става въпрос за осъществяването на рамката програма. Та, комисията по основателни причини е решила да изготви две предложения самостоятелно. Затова ние имаме и два доклада. Така че няма. Не виждам никаква причина съвета да повдига този въпрос и комисията се придържа към първоначалната и е, е, законодателна процеду... Е, позиция. И в съвета очевидно всъщност няма политическа воля бързо да се да приключи тази работата. И когато започнат институциите всъщност да се борят помежду си то за такива въпроси, не смятам, че това е добро послание към нашите граждани, защото тук става въпрос за един ключов мотор създаване на работни места, растеж и така нататък. В тези времена, всъщност, дори в Штатите, научно-развойната дейност е изправена пред проблеми, така че и Европа наистина не бива да прибягва към мимикрията на междуинституционалните сплетни, така че наистина трябва да подпомогнем научно-развойната дейност в Европа. Така, сега, по същество. Мисля, че вече се видя през последните години, че трябва да разделяме тематично двете програми за военната програма, както и за научно-развойна дейност и мисля, че това разделяне трябва да се запази. Второ, мисля, че в общ интерес на парламента е да укрепва ролята на МСП и двамата докладчика показаха воля именно да застъпят тази идея. Така че е хубаво наистина да обс... погледнете на този въпрос, а също така и въпроса за така наречените монобенефициери. И аз не смятам, че само комисията и и съвета всъщност могат да определят дали да се разшири програмата или не по отношение на ресурсите. Е, ние повдигаме този въпрос с колегата, че трябва да бъдат отвоени средствата. Важно, ако наистина желаем да, да, да постигнем някакви резултати, ние не можем да работим без пари. Става въпрос за м- свърхови постижения. Колегите от структурните фондове също така казаха, че всъщност програмите са свързани помежду си. Няма нужда от нови термини, като силози на върхови постижения и така нататък. А, нали, може да има институции, които а, са с, с върхови постижения, обаче нямат пари за да продължат работата си. Така че трябва да създадем връзка между структурните фондове и програмите за научни изследвания. В противен случай няма да наберем скорост, няма да, да, да намерим средства за решаване на въпроса. Въпросът за интернационализацията е много важен. Да, Ника също има притеснение по този въпрос. И що се отнася конкретно до притесненията НП, бих искал да кажа следното. За първи път Европа поема такава глобална пътека. Да се отворим към света. И това е част от нашето европейско законодателство. Във времена, в които а, Китай става все по-националистка държава, Русия също, имаме американски а, президент, който казва, че научните изследвания за климата са а, магиосничество и не, не са сериозни. Така че ние сме тези, които а, като част от света сме отворени, и смятаме, че научните изследвания за климата са глобално предизвикателство, а не само европейско. Може да ни определят, че сме наивни за това, за какво разходваме правите си, парите си, но пък ние служим на нашите цели. Така че реципрочността, взаимността, може би няма да е единствения отговор. Сега съвсем набързо по другите въпроси. По стратегическия план – Ние не гледаме на това като нещо екзотично, както съвета. И смятаме, че комисията предлага адекватните методи за включване на заинтересованите страни. И ние подкрепяме предложението за акт за делегация. Също смятам, че по отношение на управлението и управителните съвети ние трябва да сме по-отворени и по-гъвкави, що се отнася до партньорствата. То тези, които работят към момента, то те трябва да продължат или съответно се направят промени. Сега да се е, постигне баланс е, между е, ликвидни средства и между материални такива. Ние също смятаме, че и за целта трябва да е, се приеме акт по делегация. Що се отнася до творческата индустрия, не, тя не бива да бъде загърбана, загърбана. Тя също е двигател за европейската економика. Но разбира се, че творческия сектор може да бъде комбиниран с научните изследвания и така да се влее в така наречения изкуствен интелект и това, разбира се, има огромно бъдеще. А, също смятам, че когато говорим за джендър, е, то разбира се, трябва да бъдем а, е, много по-гъвкави, а не само просто да повтаряме и повтаряме. например, програмата Мари Кюри, тя може също да се предоставя и за мъже, и за жени, разбира се. Мисля, че има доста интересни предложения за това. Що се отнася до бързите процедури, наистина някои от а, е, програмите са доста а, бавни, така че може да се предвиди бърза писта, така да се каже, за някои от иновационните програми. Така че трябва наистина да се по-ясно да се анализират целевите групи и съответно определените цели. А, също така е важно да се предложи един общ механизъм, стабилен механизъм за оценка на програмите. като е много важно, разбира се, да бъдат разработени показатели за оценка и така нататък. За целта инструментите трябва да бъдат гъвкави, да се прилагат бързо и съответно оценявани. Сега, що се отнася за Съюза за научни изследвания, трябва, разбира се, ясно да бъдат а, определени отговорностите, а, отговорностите и задачите на управляващи проекти и така нататък. Та, сега, в заключение, искам да се спра на няколко важни въпроса. Трябва да говорим за един отворен научен облак и трябва да бъдат заделени пари за това. Това е цел и съответно трябва да има и средства. По кластерите, по енергийните кластери, споделям притесненията от социали... на социалисти и демократи в предходната дискусия. А трябва да бъдат прияти мерки за осъществяване в производството и не, сам, не само става въпрос тук за изпълнение, но и за производство. Така че трябва също така да обърнем внимание и на производствените звена. Ням, искаме да се запази отделна програма за сигурност по здравето, здравеопазването. Мисля, че е важно да имаме научен съвет по здравни въпроси, който по-добре ще координира дейността. 1080 изменения са внесени, така че доста дискусии ще проведем, но за целта трябва бързо да работим. И да не забравяме, че съвета има своите тактики да ни блокира – Исус Христос в квантовата технология. Ние можем да изпреварим, можем да изпреварим САЩ. През 2020 година обаче ще загубим тази скорост. Така че бързината отразява скоростта, с която иновациите се променят. Благодаря ви. Minutes, but... Uh, както виждате, говорихте повече от 10 минути, обаче колегата говори в двойно качество като докладчик и докладчик в сянка по основната програма. Колегата Зориньо, който замества госпожа Кабезон Руис, е, само в едно качество, само с една глава, е, като е, докладчик в сянка по специфични програми. От името на госпожа Руис, колегата Зориньо. Мия колега Кабезон Руис não почта estar е Eu vou uh, apresentar. Моята колежка не е тук и аз ще я заместя. Ще направя нейните коментари, коментари към които се присъединявам. Аз съм се подписал под множество изменения. Искам да благодаря за прекрасните два доклада. Благодаря на господин Елер и е, на господин Ника. Вярно е, че не разполагахте с достатъчно време, за да свършите работата но вашите доклади са от високо качество, те са една солидна основа, една много важна програма за бъдещето на развойната и научната дейност в ЕСЕ, както за науката и за технологиите. На първо място е, искам да подчертая, че този доклад води до баланс между различните интереси. Знаете, различни субекти, участват в тези е, програми. А обществото трябва да се възползва максимално от е, тези програми. Науката трябва да е в услуга на обществото, като съответно е, инвестициите в развойна дейност трябва да са рентабилни, а за това гражданинът трябва да е в центъра на резултатите, които искаме да постигнем. Ясно е, че финансовата инжекция от 120 милиарда евро е доста голяма инвестиция. Тя ще отиде за малките и средни предприятия, ще даде възможност за една отворена наука, към която всички да имат, до която всички да имат достъп. А освен това, тези програми ще дават възможности за достъп до е, интелектуална собственост, до е, авторски права. Вярно е, че в някои сфери ще трябва да прилагаме е, ограничения, упростяване. Трябва да окоръжим, да поощряваме младите е, научни сътрудници, да търсим талантите сред тях не трябва да забравяме, че трябва да има равенство между половете, както и да се търсят синергии между Хоризонт Европа и регионалните фондове на ЕСЕ. От друга страна, трябва да смекчим разликите между развитите и по-малко развитите региони като съответно трябва да запазим интересните предложения. Създадохме различни клъстери в тази програма, а тези клъстери са от важно значение, за да намерим решение на предизвикателствата. Например, клъстерът здравеопазване, той е предложен от моята колега, или пък клъстерът свързан с сърдечно-съдовите заболявания. Тези предложения подчертават наистина колко важни са темите в програмата. Ние ще гласуваме за цифрова Европа, за механизма за свързаност е, на Европа. Знаете, тези механизми са важни за е, инфраструктурата в Европа. Програмата EU Invest е от голямо значение. Е, това ще бъде наистина ефект на ливарич, така че тези програми трябва по някакъв начин да ги свържем. Не трябва всяка програма да съществува като силус сама за себе си. Не, трябва да търсим сближаването, връзките между фондовете. Само тази свързаност, тази съгласуваност ще ни позволи да отговорим на нуждите на нашите граждани. Знам, че това е огромно предизвикателство, но съм сигурен, че ще бъдем на висота и ще постигнем необходимите резултати. Резултати, които ще покрият нашите стратегически цели за в бъдеще. И благодаря още веднъж на докладчиците за прекрасната работа. Председателя, благодаря колега, е, господин Тъжновски е, ще вземе думата от името на е, европейските консерватори и реформатори. Колегум, Искам да благодаря на докладчиците и то наистина от сърце. Вярно е, че е, те разполагаха с много малко време, за да напишат огромен обем страници. Аз съм сред докладчиците в сянка по едно от досиетата и ще се опитам да се изкажа накратко. Това, е, което ми изглежда е, много важно за нас, са 120 милиарда евро, за да няма дисбаланс научните изследвания, иновациите са ключови елементи за успеха на ЕСЕ в съревнованието с другите страни. Що се отнася на а, така наречените equal payments, ние подкрепяме а, тази идея. А, знаем, че имаше а, доста а, различия по въпроса, имаше сблъсъци в а, рамките на някои екипи на научни изследователи и както а, казваше един от нашите колеги, трябва да постигнем единодушие по отношение на категоризирането и по отношение на възнагражденията, за да няма излишни съревнования. Както каза господин Елер, високите постижения са от голямо значение за науката, но от друга страна, ако погледнем цифрите, виждаме, че има огромен дисбаланс между програмите. И може би тук трябва да мотивираме малко повече учените, за да участват в програмите. Както каза господин Ника, да, трудно е да очертаем какво ще е бъдещето за Обединеното кралство. В момента вървят преговори по Брексит и ние не знаем точно къде да се ситуираме, защото знаем, че Обединеното кралство е различен въпрос, различен от този, например, с е, Южна Корея. Много важно е да продължим сътрудничеството с Обединеното кралство. Хубаво ще е за това да намерим златната среда, е, защото вече от доста години си сътрудничим. Това ще е важно не само за Обединеното кралство, но и за нас. Все пак става дума за е, научни изследвания в които Обединеното кралство има своята, своето място. Що се отнася до казаното от Кристиан Елер, аз смятам, че трябва да почертаем важността на научните изследвания, особено в космическата програма. Смятам, че космическата програма е от ключово значение – Не трябва тази програма да бъде най-отдолу в списъка с нашите приоритети. Знаем, че в програмите се споменава и за регионите в преход. Тези програми могат да финансират именно този тип региони, които искат да развият техният енергиен преход. Това е от голямо значение и аз смятам, че в съответния стълб ние трябва да дадем, да подчертаем и необходимостта за енергиен преход на някои региони. Така че хубаво е да намерим общ език, макар и да е трудно и да ни липсва време. Председателя, благодаря. Давам думата на представителя на е, АЛДЕ, госпожа Виринг. Искам да благодаря на колегите за усърдната работа за изключително а, кратки срокове. Не знам дали ще можем да обсъдим тези 3000 и повече съобщения с колегите, да но постигнем компромис до ноември. В рамките на ОДА ние започнахме дискусия по следните теми. За да има върхови постижения, трябва да засилим конкурентоспособността на Европейския съюз. Това се постига единствено чрез инвестиране в изключително качествени проекти в нашата промишленост в целия Европейски съюз. Но все пак не можем да отречем, че има разлики между държавите членки. Трябва да сме сигурни, е, че приемаме тези разлики и създаваме творчески решения. Но мнението ни е различно от това на господин Ника. Либералите не виждат ползата от създаване на подкатегории във върховите постижения. Ето защо искаме е, повече възможности за постигане на синергия между различните механизми за финансиране в Европейския съюз. Нещо повече трябва да настояваме е, за цел от 3% за научно-развойна дейност във всяка държава членка съобразно стратегията на Европейския съюз до 2020 година. Сега искам да се спра на въпросите, които трябва да изясним с колегите през следващите месеци. Първо, да говорим конкретно е, за е, отпускането на бюджетните средства и разпределението им в общите 120 милиарда. В е, Хоризонт 2020 постигнахме процес на упростяване. Искаме той да продължи. Ето защо изцяло подкрепяме е, твърдението на комисията, че е необходима еволюция, не революция. Независимо от това, ние не трябва да се страхуваме да се занимаем с предизвикателствата, пред които сега сме изправени. Е, трябва да отстраним отстраним е, пластмасата от океаните, изкуствения интелект, как се отразяват върху обществото, квантум, суперкомпютър, ние трябва да сме сигурни, че е, проектите за върхови постижения получават приоритет. На второ място искаме програмите да се впишат в действителността. Трябва да сме сигурни, че знаем какво точно очакваме от процеса за стратегическо планиране. Като депутат в Европейския парламент се радвам, че участвам в това, че програмите са отразени в делегираните актове. Но процесът не трябва да се забавя. Основните партньори в рамковите програми са научните работници, промишлеността, университетските среди и всички изобретатели. Трябва да им гарантираме приемственост и е, Процедурата трябва да отразява развитието както в лабораториите, така и на пазара. Съгласни сме, че трябва да има баланс между научна и развойна десност чрез Хоризонт Европа. Виждаме много възможности от съвета за иновации на Европейския съюз, но ние се е, страхуваме, че увеличението на бюджетните средства е само за третия стълб. Не може да има развойна дейност е, без научни изследвания. Ние трябва да инвестираме в основите, за да постигнем полза. И така стигам до последната точка. Програмата е амбициозна, за да може Европейския съюз да стане по-конкурентоспособен на световния пазар. Това ще подкрепим и ние. Благодаря ви. Председател, благодаря ви е, за направените коментари. Давам думата на господин Деландю, представител на Зелените. Благодаря, господин председател. Първо, по устойчивостта. Програмите за научно-развойна дейност трябва да имат категорично измерение за климата. Трябва да има своевременно научна програма за измененията в климата в Европа 20. Те трябва да са много важни в настоящия рамков период. Това лято видяхме измененията в климата, изключително високи температури, наводнения и горски пожари. Така че този въпрос е изключително важен, своевремен. Трябва иновативните технологии бързо да излезат на пазара пазара, за да можем бързо да променим нашето стопанство в съответствие с постигнатите споразумения. Ето защо е, ние е, предлагаме изменения, на които се настоява на измененията на климата. Трябва да има категоричен механизъм за мониторинг, прозрачен механизъм, за да сме сигурни, е, че комисията постига целите си. В настоящата програма ние не спазваме целите за климата е, с по-малко от 5%. Това е единодушно мнение за комисията и Европейската сметна палата. Трябва да се е, преодолее тази разлика, т.е. трябва да внесем изменения. Освен това, е, е, върховите постижения трябва да останат цялостни. Ние имаме твърде малко време за компромиси. Тези е, е, това е изключително съставна част е, на най-важния инструмент на Европейския съюз да се справи с предизвикателствата. Виждаме, че в Европейския съюз има различия в развойните дейност. Ние разполагаме с богат инструментариум, много инструменти в котията. Трябва да има по-добра синергия за по-добри програми, за да се постигнат върхови резултати за всички в Европейския съюз. На трето място искаме открита програма към света има прозорци на изолационизъм и популизъм в Европейския съюз, но ние трябва да обедним гласовете си, за да стане Европейския съюз велик отново. Ние трябва да приемем това. Трябва да знаем, че науката и развойните дейности проявяват са проява на откритост към света. И на четвърто място, по планирането, като институция трябва по-голяма яснота по стратегическия е, план. власт не може да остане само на комисията. Парламента трябва да поиска повече подробности, да има критерии и стратегически е, приоритети в най-добрите програми. Благодарим е, за доброто сътрудничество с колегите. Председателя, благодаря.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 както и по доклада на ЕЛЕР. Първо искам да благодаря на господин Ника за доклада и в частност за чудесното сътрудничество между политическите групи. Мисля, че се постигна възможно най-добрия резултат. Ние смятаме, че предложенията по Хоризонт Европа са положителни. Според нас тези предложения съответстват на същинските нужди на економиката и на реалните пари, там където са необходимите. Е, искаме е, научните изследвания да ни помогнат да се борим срещу промените в климата, да постигнем устойчиво развитие и естествено да постигнем економическо развитие. Имаме опит от Хоризонт 2020. Мисля, че трябва да се стремим да го подобрим, да постигнем по-голяма прозрачност, по-добре организирани екипи за преценки. Освен това, трябва в по-голяма степен да наблегнем на мерките, е, които трябва да бъдат взети за малки и средни предприятия за да се подобри достъпа им до финансиране. Искаме да се борим срещу съществуващите неравенства е, предвид достъпа до финансиране. Искаме да гарантираме, е, че е, всички данни и познанията, които се постигат чрез научни чрез научни изследвания са достъпни за всички. В заключение искам да добавя, че е, здравето е много важно и аспектите, свързани с здравето, са важни. Трябва да продължим да използваме Хоризонт Европа, за да продължат е, и изследванията, свързани е, с, с здравеопазването, с редки и хронични заболявания, с иновативни технологии, иновативни лечения. Това трябва да бъде е, нашата основна цел. Изготвили сме предложения за изменения в този смисъл, председа. Е, госпожа Матиас, специфични програми. Благодаря, господин председател. На свой ред е, искам да благодаря на докладчика господин Кристиан Елер. Ще говоря за специфичните програми, по които съм докладчик в Сянка. Е, не за първ път е, работим заедно. Имаме има някои аспекти, за които си спомням от програмата Хоризонт 2020. Те трябва да бъдат засилени. Не разполагам с много време, ще се спра на най-важното. Докладчика вече посочи, че е, за е, социалните науки и хуманитарните науки трябва да се отиде по-далеч. Е, затова бих предложила нов кластър за социални и хуманитарни науки. Виждаме, че се правят опити за умалуважаване на социалните и хуманитарните науки. Ние не трябва да допуснем това е, тъкмо обратното, е, трябва да отправим е, много ясно послание, особено във връзка с инвестициите. Трябват ни социални и хуманитарни науки, трябват ни и фундаментални изследвания, няма развойна дейност е, без е, изследователска дейност. Е, трябва да се засили и фундаменталните изследвания. Аз не мога да произнеса смъртен акт на фундаменталните изследвания. Ние ще направим изменения които отчитат връзката между е, социалните и хуманитарните науки в кластерите. По отношение на здравеопазването има цяла поредица от области на изследвания, които е, е, трябва да постигнат резултат. Например, е, незаразните болести, рак, е, е, диабета и Б е, умствените заболявания, промените в климата. Има много области, които не са покрити. Да, основно, за да има е, развойна дейност трябва да има научни изследвания – така че с тази програма не могат е, да бъдат убити основни области за научните изследвания. Отново повтарям, социални и хуманитарни науки и фундаментални изследвания. Трябва да се засили независимостта на изследователите, на европейските изследвания, по-голяма прозрачност и е, по-голяма прозрачност по е, компетентностите. Благодаря. Госпожа Дамато има думата. Да, благодаря, господин председател. Колеги, когато говорим за е, качеството, разбира се, това въжи още повече за тази програма. Предложението на комисията с направените изменения е, не смятам, че е, доведоха до един по-добър резултат в качеството на работата. А, много е важно през следващите няколко дена внимателно да разгледаме внесените изменения, за наистина да поработим добре. Ние сме. Тази програма се подкрепя така от по-големите политически групи и а, малките политически групи, всъщност техния глас не се чува толкова много. А ние също се а, смятаме, че въпроса за съвета е много важен. А именно поставянето по въпрос на процедурата по съвместно взимане на решение. Преди а, известно време бях направила едно такова предложение. А, на времето всъщност това звучеше малко странно. Сега виждам, че докладчика е последвал това предложение. Ако в самото начало всъщност се следваше този принцип за сместно взимане на решение, то тогава света нямаше да има възможност до момента да играе ролята на спирачка. В крайна сметка всички сме заинтересовани от един добър компромисен текст. Програмата трябва да бъде подобрена, защото тук става въпрос за научни изследвания. Става въпрос за подпомагане на МПС и в крайна сметка за всички европейски граждани. Нашият принос към рамковата програма а, има предвид пет основни аспекта. Така че нашите изменения всъщност са насочени именно към това да се поясни понятието кластъри. Комисията включва и Италия, и Германия, и така нататък, но този, това понятие се употребява и за други програми вече. Та, нашето искане беше всъщност да се включи много по-добре борбата с климатичните изменения, устойчивото развитие и по този начин, разбира се, да се постигнат 0% емисии до 2050 година. Така че за целта, разбира се, трябва да се заделят необходимите средства и да бъдат изведени от употреба твърдите изкопаеми. Много е важно, разбира се, да се съчетаят както научните изследвания, така и социалната сфера. Нашите изменения обвиняват тези теми и всъщност ние предлагаме една по-различна поредност на основните приоритети, а именно като изхождаме от принципите, заложени в европейските договори. Освен това, не бива в никакъв случай да се допускат спекулативни мерки и дейности посредством европейски фондове. Освен това, ние желаем МПС също така да бъдат включени, защото те имат много важна роля – в научно-развойната дейност. Контрибуира a un дел тесто пропосто proposto dalla Commissione. Thank you very much. Председателя, благодаря. Благодаря много, госпожо, за вашата реч. А, другите изказващи се. Госпожа Гривион. Благодаря, господин председател. Много се радвам да се видим. Държа да го кажа. Е, първо искам да благодаря на Дан и на Кръщен за огромната работа, която са свършили за толкова кратък период от време. Искам обаче да почертая, аз не съм холограм. Аз физически присъствам тук. Обедненото кралство все още е държава членка, е, както правен, така и политически. И за това, Кръщен, благодаря ви за това, че подкрепихте Джърси. Както често казваме при преговорите, не сме постигнали постигнали съгласие по всичко, преди всичко да... Е, е, и 2 милиона вече са си променили мнението. И в е, рамките на този график за законодателство ние сме пълноправен член. Приветствам предложението на комисията. Съгласна съм с много от нещата, които са свършени. Крищан вече каза, когато увеличението на бюджета води до европейска добавена стойност, за да има упростяване възоснова на Европите от Хоризонт 2020. Приветствам всичко, което се казва по така наречения джендър. Дан предлага, че това трябва адекватно да бъде включено в понятието научна и развойна дейност. Съгласен съм с това, което каза Кристиян и много други изказали се. А, и именно необходимостта тези фондове да не е, бъдат самостоятелно, да бъдат включени в други европейски програми, за да сме сигурни, че хората ги подкрепят, за да има пост настъпателност, за да има напредък към все по-върхови постижения. Не можем да изоставяме хората, трябва да има механизъм, който да им предостави такава възможност. Мисля, че трябва да засилим върховите постижения в научните изследвания, в международните изследвания, защото принципът за откритост остава в сърцевината на тези програми. Нещо допълнително, което трябва изрично да се включи, а именно социалните науки и хуманитарните прикладните науки да бъдат част от сърцевината на научните следвания, които ще подкрепим. Онова, което се очертава е политически консенсус между политическите групи по тези два фонда. Аз се гордея от свършната до сега работа и приветствам доброто сътрудничество, откритост и прозрачност. Благодаря и на двамата. Благодаря ви много председателя. Благодаря, Тереза. Това беше е, много приятно изказване в началото на вашата речта. Е, благодаря ви. Е, господин Гайер има думата. Заповядайте. Ja, ich fürchte, ich muss Ihre Geduld noch mal ganz kurz strapazieren. Ähm, vier Punkte. Да. Е, четири точки виждам, които са важни е, по що, що се отнася до мисиите и проектите е, за научна дейност, да, трябва да вземем е, предвид индустрията, различните научно-изследователски институти трябва да участват. Съгласен съм с зелените. Да, трябва да поставим акцента върху справяне с климатичните изменения. Трябва за това да провеждаме много сериозни е, върхови научно-изследователски дейности. За това трябва да привлечем е, много е, експерти, научни експерти и да направим така, че програмата Европа Хоризонт да бъде цивилна. Благодаря, скъпи колеги. Сега Европейската комисия има думата. както и Генерална дирекция научни изследвания и иновация. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на всички колеги, както и господин Дика, Ника и Елер. Броят от внесените изменения показват интерес към програмата и необходимостта тези програми да бъдат задълбочени. Аз искам да благодаря за това, че тези програми съществуват и ние смятаме, че наистина двете институции ще могат да постигнат споразумение по тях. Нека да кажа нещо свързано с правната, правното основание. Ние смятаме, че от гледна точка на правото, както господин Елер вече каза, някои държави членки обясниха, че трябва едно, член 173 да бъдат премахнати от Европейската комисия. Това означава, че основ, основ, основанието трябва да остане 1824, като тук се дава на парламента само консултативна роля. Разбира се, дискусиите вървят напред и виждаме, че някои държави членки следват процедурите на правните служби, защото това ще избегне бъдещи проблеми. Комисията обаче е, смята, че това предложение е, е действително е, уместно. Така че бъдете сигурни, че комисията ще спази това предложение чрез обикновена законодателна процедура. Що се отнася до стратегическото планиране, целият процес тук е да създадем основата за работните програми. Ние искаме в Хоризонт Европа да има много повече прозрачност, конкретика и да се даде възможност на е, заинтересованите страни, както е, и парламента, да могат да приключат е, процеса в комитологията. Ние смятаме, че трябва да въведем тук и приноса на съвета, както и приноса на парламента. Това би било по-простият начин. Така ще бъдем по-гъвкави и ще зачетем социално-економическите приоритети, както подчерта един от нашите колеги. Тук комисията ще използва делегирани актове, що се отнася до стратегическите приоритети. Тази стратегическа, това стратегическо планиране не цели да промени законодателните предложения. Трябва обаче да сме предпазливи. Трябва да сме гъвкави, трябва да спазваме и графика, Готови сме да обсъдим въпросите, свързани с делегирането и изпълнителните актове по е, точките, свързани с бюджета. Благодарим за вашата подкрепа. Е, записали сме си внесените изменения, т.е. необходимостта да се увеличат е, парите по някои точки. В нашето предложение ние смятаме, че, сме, че постигаме баланс между трите стълба, но сме е, в готовност да изслушаме вашите аргументи. Е, ограничаване на бюджета, минаване от 10 на 5%. Комисията заяви по този въпрос, че трябва да се получим от е, уроците от миналите години. Спомняте си, може би, кризата с еболата, където проявихме известна гъвкавостта. На второ място, що се отнася до клъстерите в стълб 2, изграждането на клъстер сигурно и приобщаващо общество това е хубаво и не ни е, отдалечава от основните цели. Преминаването е, от е, секторните приоритети към е, е, цифровизацията. Но смятам, че тук има също риска. Може всъщност да се окажем е, в да затворим програмата в някои сектори. Тук не може да говорим за клъстери, бих предпочел да говорим за сектори. Една такава тенденция би, се, би ни отдалечила от нашата цел. Е, що се отнася до е, новаторството, тук е, има празнина, която трябва да запълним. Трябва да поставим акцента върху високите технологии. Но тези 5% ни изправят пред друго предизвикателство. Как да измерим въздействието? Въздействието от европейските фондове и въздействието от националното финансиране това никак не е лесно. Трябва да търсим други възможности за спонсорство чрез участието на държавите членки, но високите постижения трябва да са най-важният приоритет. Съвета за научни изследвания се основава върху постиженията на науката. Оценките всъщност това, което разбираме е, че трябва да променим доста в оценките на програмата трябва да уточним критериите за допустимост. Някои е, критерии могат да бъдат да отпаднат. И трябва да се види дали всички са всички е, ползватели на тези програми ще бъдат е, представени. По отношение на заплащането на учените, Хоризонта Европа няма да плаща възнаграждение за учените, а ще възстановява разходи. По-скоро на национално ревнище трябва да говорим за това. Председателят, можете ли малко по-бавно да говорите, защото е трудно за преводачите да превеждат? Благодаря. So,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 да имаме предвид, е, е, че трябва да се възстановят е, реалните разходи за организации на научни работници за научната работа, която са свършили. Така че работодателите в държавите членки решават какво е трудното възнаграждение. Ние не трябва да търсим нови правомощия за един щатна таблица в Европейския съюз но ние сме чувствителни към този въпрос и в предложението и искаме е, процентите да бъдат на възможно най-високо ниво, на национално или институционално ниво, е, включително и при възнаграждение за всеки проект трябва да се има предвид, е, че средните лични разходи е, при е, грантовете, които се отпускат в Хоризонт 2020, са значително по-високи спрямо определени национални обстоятелства. Като цяло ние смятаме, че Хоризонт Европ трябва да бъде включен в по-цялостен пейзаж от програми за финансиране за Европейския съюз ние категорично подкрепяме идеята за одобряване на тази синергия. По международното сътрудничество, предложението на комисията цели общата си откритост към участие включително е, и е, международно сътрудничество, което е безпредседентно, включително и асоцииране с трети страни в духа с договорите и в духа на стратегията за научно-развойна дейност Европейския съюз има принципи, които са от общ интерес и взаимно изгода, така че с предложението научните работници в Европейския съюз получават възможност да станат най-добрите научни работници в определена е, област, ние не трябва е, да възпрепятстваме мотивите на държавите членки, които е, да се приобщят към определени програми предвид различните съображения, правилата на комисията за участие е, трябва да е, осигурят защитата на интересите на Европейския съюз, особено при участието на трети страни и предвид експлуатацията на ресурсите. Е, ние подкрепяме предложението за AC, искаме по ключови научни изследвания, както много депутати подчертаха, ние ще продължим да подкрепяме прилагането на иновациите. Това трябва е, да бъде достатъчно добре покрито от проекти за сътрудничество по стълб 2. Ние създаваме и е, подкрепяме и екосистемите в Европейския институт за иновации правният текст трябва да е, запази своето същество на правен текст, а не да бъде носител на общи политически послания. Е, ние подкрепяме е, мисиите, предвидени по програмите, е, като цел за рационализиране на партньорството. И председателя, извинете, но дори и комисарите не говорят толкова дълго. Много интересно това, което казвате, но ако обичате, приключвайте приключвайте накратко, спрете се на няколко точки. Искам да ви благодаря за подкрепата ви е, за мисиите и партньорствата, е, особено да се определят е, целите на мисиите и партньорствата съвместно с Европейския парламент. Това е една от е, причините, поради която в предложението няма бюджет за мисии. Е, смятаме, че трябва да се види какви ще бъдат мисиите, как ще се прилагат преди да се разрешат финансовите въпроси. В заключение отново благодарим на двата докладчика за задълбочените им доклади, за предложените изменения и за е, предоставената ми възможност да изразя мнението си по двете по по, по, двете предложения. Извинете, че може би злоупотребих с предоставената ми възможност. Председателя, благодаря ви е, за е, широката дискусия и за вашите коментари. Сега се обръщам към докладчиците, за да обобщят е, дискусията и забележките. Благодаря, господин председател. Господин Ника, благодаря господин председател, благодаря на всички за направените коментари, докладчиците в Сянка и останалите доклади от комисия ИТРЕ. Искам само да им кажа, че е, сме изправени пред сложен период трябва да постигнем компромисни изменения, трябва да работя върху стотиците изменения, които са предложени. Искам да внеса две изменения. Във връзка с Обединеното кралство има правно становище, изразено от правната служба на Европейския парламент подобни теми няма да бъдат обсъждани е, по време на преговорите между Европейската комисия и Обедненото кралство. Колкото до критериите за върхови постижения, е, се имат предвид е, два проекта с един и същи рейтинг. Как да се направи е, разграничения между проекти с един и същи рейтинг? И тук именно се прилага критерията за е, върхови постижения. Такава ситуация се среща много често, защото има е, много голям брой чудесни проекти, които ни се предоставят както от е, Европейския съюз, така и от асоциирани страни. Благодаря, Кристиан Елер. И накрая ще се изкажа на немски. Така, ние казахме, че 120 милиона трябва да бъдат. Сега обаче трудно може да се говори за увеличение. Това не е увеличение. Тук става въпрос за 120 милиона, за да бъдат изпълнени целите, прияти от съвета. Преди три години е, съвета реши да се заделя 3% от БВП. Което тогава, ако това беше изпълнено, ще да бъде 180 милиарда. Тоест, всяка година съвета, е, както и тази година, е, просто съвета предлага и приема съкрещения в програмата за научни изследвания. Така, аз не съм по-голям католик от папата, но трябва наистина а, да си дадем сметка, че а, а, ако ние не получим бюджет от 120 милиарда, казва сега оратора, и то за трите стълба, ние ще изпуснем влака за пионери в научно-развойната дейност в света, в световен мащаб. Виждате как се развиват нещата в Азия, Китай, Япония, Южна Корея, Северна Америка. Дори с този екзотичен президент, все пак техният бюджет е доста по-висок, отколкото средствата заделени в Европа. Тоест конкурентите отдавна са признали значението на тази тема, пък ние тук спорим за взимане на решение. Тук не става въпрос само за политика и, и, и територии. Тук става въпрос за това, че ние не си а, изпълняваме собствените цели, приети от нашия собствен съвет. И 8 от 10 работни места, създадени през последните 15 години в Европа, са свързани и се основават на иновации. През 90-те години на миналия век, революцията в сектора на услугите, че ще там ще бъдат създадени работни места и така нататък. Виждате какво стана. Всъщност това беше успорено. Сега няма да се самооплакване, а просто нека а, да финансираме, да видим как ще финансираме и за бъдеще нашия социален модел. А именно да създадем нови работни места посредством иновации. И тогава вече а, наистина да създадем един свят, който е много по-симпатичен за всички ни. И последно, искам да помоля всички колеги наистина да не само да обръщат внимание на детайлите, защото, разбира се, не е важно само да работим бързо, но е важно и да не замаряваме качеството. Ние се запознахме с оценката над 900 заинтересовани страни са били включени в тези консултации. И ние. Това не е някаква просто е така научна програма, която сме си измукали от пръстите. Напротив, тя е много точна, базирана на консултации с затворените страни. И моля ви, нека да не прибързваме в ущърп на качеството. Особено когато става въпрос за квантовата физика и в а, други сектори. А, интелектуална собственост и така нататък. Тоест, а, в а, ключовите технологии ние много лесно всъщност можем да посочим кои са тези сектори, които наистина можем да извършим пробивна дейност. А, и да бъдем пионери. А, всъщност, вместо да имаме 5-10 години да изпреварваме нашите конкуренти, ние само с 2 години – Тоест, ние още преди колко време можехме да имаме квантов компютър? А ние какво? Нуждаем се от две години за цялата тая бюрокрация, да се приеме програмата, да се направи консорциум за още две години и така нататък. Ами, колко милиарда, знаете ли, са приели китайците? 5 милиарда за квантови технологии. Тук не става въпрос да прибързваме в ущърп на количеството, на качеството. Напротив, става въпрос, че ние се забавяме, ради бюрократични въпроси и по този начин просто а, губим скорост и губим шанс. Така че, наистина, ви моля всички с общи усилия да изготвим добро предложение. И аз дори съм преговарял с съвета. Знаете, че съвета месеци наред забавеше преговорите, защото света конкурентоспособност просто не можеше да се договори за отделните части. И три месеца трябваше да минат отново съвета да се е, е, е, събере. Тоест, тук не ставаше въпрос само за а, е, качество. Тук ставаше въпрос за пропуснати шансове. Да, много ви благодаря. Благодаря на дамата докладчици, както и на докладчиците в Сянка. За вашата откритост, за наистина е, усилената работа. Така че ние приключихме с това двете точки, четвърта и пета. И преминаваме към точка 6. Създаване на програмата Invest EU. Шон Кели е нашия докладчик. Той так му пристигна. Благодаря ви. Искам още веднъж да подчертая следното. За това досие докладчикът също изготви своя проект доклад преди лятната вакансия което показва още веднъж нашия ангажимент, сериозен ангажимент, истина е това важното си е, да бъде прието в рамките на този мандат. Така че бих искал в тази връзка веднага да пристъпим към дискусия. Шон Кели, имате думата. Благодаря, господин председател. За мен е чест да съм докладчик по това важно досие. Сега искам в началото да отбележа, че, разбира се, това проектостановище се базира на успеха на ЕФСИ, преди да пристъпя към детайли. 650 милиарда допълнителни инвестиции всъщност бяха генерирани посредством ЕПСИ в европейската економика. Това разбира се насърчи конкурентноспособността и подпомогна МСП за създаване на работни места и разбира се да изпълним целите за климатичните изменения, както и енергийните цели. И както каза и колегата Кришен Еле, Елер, това досие, разбира се, също така е изключително важно, както и останалите. През 2014 година всъщност беше създаден този фонд. Много хора се имаха съмнения, но той се оказа много успешен. Сега идеята е всъщност да бъдем много по-целесообразни в инвестиционната политика и всъщност е, е, МСП също така да участват в е, ключови стратегически сектори, защото ние се нуждаем от МСП. Инвестициите в ЕС са все още са по-низки, отколкото нивата през 2009 година въпреки че все пак така има а, светлина на хоризонта на европейската економика, а, но не бива да забравяме и тежките уреди от, удари от а, економическата криза, напускането и сега на Великобритания. Така че наистина трябва да сме подготвени за най-лошия сценарий. И с оглед на всичко това, ние наистина трябва а, да имаме наистина един а, добър ливарич на риска и под повече инвестиции. Аз, разбира се, предлагам някои изменения, господин председател, по предложението на комисията, защото е важно този фонд да работи много по-добре и съответно да изпълни целите за инвестиции. Първо, спрях се на управлението. Много е важно този смисъл да се гарантира максимално повече прозрачност е, по отношение на проектите, защото тук става въпрос за европейска гаранция, в крайна сметка. Важно е да се прилага правилната експертиза на всеки етап от цялостния проектен процес. И в никакъв случай ние няма да откриваме топлата вода, затова аз предлагам, разбира се, е, структура на управление, която е, е вече съществува в ФС. Е, ние не предлагаме нещо ново, разбира се. Комисията предлага комисията да определя проектните екипи и техните политики. Аз обаче предлагам управляващ комитет, като съответно в него ще участва и комисията и парламента, както и други парламенти като представител на парламента няма да гласува. Според нас, създаването на такъв комитет, разбира се, той ще гарантира а, изпълнението на европейската политика, както и следването на стратегическите цели. А, съответно, а, предлагам създаването на консултативен съвет с две форми, както в която да участват комисията, партньорите по проекта, както и държавите членка. По този начин ние ще гарантираме по-голяма прозрачност по всички проекти, които, например, и съответно ще бъдат спирани тези проекти, които не са в съответствие с европейските политики. В становището аз всъщност подчертавам, че всъщност трябва отново да се е, възвърнем именно към тази структура на управление. И по този начин ще има разпределение на задачите, които ще бъдат част от тях, ще бъдат поети именно от този е, управителен комитет. Сега, друго, което предлагам, това е инвестиционен комитет, инвестиционен комитет, който да управлява инвестиционните политики като идеята е всъщност да изпълним нашите ангажименти до 2021 година. Така че този инвестиционен комитет наистина ще предоставя експертиза, ще прави проучвания относно европейската гаранция. И разпределението на тази европейска гаранция е много важно. Това е съществен елемент. Затова предлагаме въвеждането на национални насърчителни банки и трябва да си надем сметка, че не във всички държави членки съществуват такива насърчителни банки. Защото това ще е важно. Ще се разпредели работата между Европейската инвестиционна банка, както между националните насърчителни банки и ще бъде отчетен аспекта на географски разпределения. Според мен комисията не предоставя достатъчно е, сигурност е, за е, проектите. Затова аз предлагам критерия за допълняемост. По този начин пазарните грешки ще бъдат намалени и съответно ще се гарантират оптимални условия за инвестиция. И най-вече то за проекти, които не биха получили инвестиции от друго място имам предвид високорискови проекти. И това е много положителен елемент, който липсваше в фонда до преди 4 години. Един друг въпрос бих желал да представя на вашето внимание. А именно, значимостта на консултативния съвет. Него ще бъдат представени държавите членки. Това е важен инструмент да информира гражданите, частния сектор за всички възможности за инвестиции, да предоставя информация и обратна връзка за проекти. И това е много важно. По този начин инвестиционните програми също така ще заложат МСП като свой приоритет. Ние трябва да направим повече за нашите МСП. И програмата InvestEU, според нас, е, разбира се, че сумира и обобщава някои вече от съществуващите инструменти, което е добре, като бихме желали да се допълни с Косме и други програми. Трябва да гарантираме по този начин, че тя е в съответствие с нашите ангажименти, нашите цели за чиста планета, за климатичните изменения, за свързаност в Европа и разбира се не на последно място МСП. Освен това, аз проведох в моя избирателен регион многобройни срещи с гражданите, с е, представители на частния сектор, разговори организирах с Европейската инвестиционна банка, с комисията и така нататък. Идеята е всъщност наистина да видим какви са притесненията на хората. Коя е основната заплаха? Важно е Важно е наистина Investment EU е, да а, бъде достъпна до всички. Да, благодаря на всички вас. Извинявайте, аз забравих да измеря времето ви. Имаме много време, но благодаря ви всъщност за това, което казахте. А сега а, докладчика сянка има думата. And, uh, благодаря, господин председател. Благодаря на господин Кели за изключителната работа по този доклад. Очаквам да работим с него през следващите седмици. Мисля, че господин Кели е, направи по-категорично законодателно предложение в този доклад. Аз виждам е, положителни неща в това, което предлага. Е, ще предостави възможност е, да посочи какво Европейския съюз трябва да подкрепи подкрепя за бъдеще и кои да бъдат принципите, които да изхождаме за бъдещите инвестиции. Както преждеговорившите, ние признаваме, че трябва да използваме политическата власт, за да насочваме инвестициите към областите, които според нас са най-необходими. Надявам се, че чрез InvestEU ще постигнем компромис и за бъдеще ще можем да използваме този инструмент. Има малко изменения, единствено в областите, по които имаме право правомощия и е, според нас именно тези точки трябва да бъдат сърцевината на това законодателство. Трябва да се засили начина по който е Европа да се свърже по-силно или цифрово, или чрез инфраструктура. Така или иначе, както каза и докладчика, ние трябва да продължим да свързваме Европа и е, да продължаваме научни изследвания във възможно най-добрите технологии, да намерим най-добрите таланти на нашите времена и да ги изведем на пазара, да инвестираме в борбата срещу измененията в климата, новите технологии, нови инвестиции, за да има същинско устойчиво бъдеще за европейците. Знам, е, че докладчика и аз е, сме на една и съща вълна по много въпроси. Надявам се, че ще можем да работим работим съвместно и ще постигнем компромиси. Председателя, аз ви благодаря за изказването. Госпожа Мец, от името на Зелените. Благодаря. Бих искала от сърце да благодаря на колегата докладчик е, господин Келе по тази работа. Европейския съюз се нуждае от инвестиции предвид бюджетните ограничения. Необходими са повече инвестиции за обучение на работната сила, за да се замени инфраструктурата, за да се възползваме от цифровата економика, да засилим нашата конкурентоспособност и разбира се да засилим прехода към економика без въглерод инструмент. Инвест трябва да бъде инструмент, който дава възможност на гражданите и на работниците за достъп до адекватно обучение е, или преквалификация съобразно с екологичния преход. Ние трябва да постигнем и економика без въглерод най-късно до 2050 година. Така че този инструмент трябва да бъде възможност за колаборативен преход. Така че не се е, очудвайте от това, че в моите изменения аз настоявам за по-високи цели е, за климата по EU. Подобряването на климата трябва да бъде цел на европейските инвестиции в духа на е, споразуменията и ангажиментите от Париж. Единственият прозорец в политиката – за инвестиции в подобряване на климата и на социалната устойчивост. Ние е, не можем да допуснем е, с една сила да отпускаме средства и с други три сили да замърсяваме. С други думи, трябва да настояваме за по-категорични ангажименти и за дългосрочен възглед от всички страни. Господин докладчик, много ми харесва вашето определение за допълняемост. С този инструмент се подкрепят проекти, които иначе няма да се финансират. Трябва да сме сигурни, че средствата достигат както до е, е, получателя, така и до предназначението си. За това ще засиля дефинициите, е, като е, настоявам на аспектите свързани с околната среда и на социалните аспекти на проектите. Трябва да има структури, които да са прозрачни като например е, съвети на съветници и научни работници. Там трябва да има по-равно представителство на половете, обективни критерии, както посочи и докладчика в табло за резултатите. Господин докладчик, хареса ми вашите изменения за баланс между регионите, за да може всяка държава членка да бъде представена по-добре и искам те да бъдат представени по-добре в е, е, съвета на съветниците. Така че е, още веднъж ви благодаря за вниманието и очаквам да работим съвместно. Благодаря ви. Председатели, благодаря госпожо. От името на е госпожа Секурова. Благодаря, господин председател. И аз е, искам да благодаря на господин Кели като докладчик за проектостановището по тази толкова важна тема. Искам е, да наблегна именно на това. Но, не приветствам е, създаването на новата програма InvestEU. EU стратегическите инвестиции, поне до момента, дори ако приемем цифрите, области, е, които е, са пострадали сериозно е, и смятаме, че разполагаме с твърде малко време за създаване на подобна програма. Тя започна едва през февруари 2017 година.